Uh, Колеги, госпожи и господа, господин комисарят явно не е успял да се придвижи до тук. Както знаете, има стачка. Нека продължим с следващата точка от дневния ред и когато комисарят се присъедини към нас, ще прекъснем работа, за да разговаряме с него. Нека започнем с точка 19. Дейвид Мартин. Точка 19. Етап на развитие на текущите тристранни преговори. Ще дам думата на Дейвид Мартин, който ще ни докладва за напредъка или липсата на такъв по регламента за достъпа до пазара. Uh, Благодаря, господин председател, за неочакваната чест, която ми оказахте. Що се отнася до регламента за достъпа до пазара, вчера бяха проведени първите три странни преговори. Внесени са три групи изменения. Първата група обхваща чисто езикови изменения. Парламентът няма проблем с тях. Втората група от изменения се отнасят до разпоредбите за процедурата за комитология. Вчера не постигнахме много голям напредък по тях, но имаме известни предимства при разискванията за регламент Омнибус 2 от които можем да се възползваме и по отношение на регламента за достъпа до пазара. Третата група от изменения се отнася до основния предмет на този текст, когато изтече действащият регламент на 1 януари 2014 година. Ще влезе в сила предложеното от комисията. Не сме постигнали напредък все още, но ще се състои още един кръг от тристранни преговори. Днес от обяд нататък ще започна да преговарям неофициално с съвета, за да видим дали ще можем да намерим компромис. Мислиш ли, че ще може да се постигне компромис? Аз като социалист винаги вярвам, че може да се постигне компромис. Um, well, I mean, to, to, to... everybody agrees with you. <laughs> I see the EPP overwhelmingly agree with me. Предполагам, че колегите от НП ще се съгласят с мен. Ще видим какво ще стане между 24 и 26 ще се проведе още една среща с делегацията на парламента и ще видим дали съветът ще е готов да отстъпи. Да, споделям казаното от теб. Аз също присъствах на тези разговори и мисля, че оценката ти е вярна. Thank you very much. Well, um, let me welcome Commissioner Приветствам с добре дошъл господин комисар Дегух. С удоволствие ще ви изслушаме, както знаете, окончателният доклад на работната група на високо равнище Европейски съюз САЩ в областта на работните места, растежа и бъдещите перспективи предлага да се встъпи в преговори за сключването на амбициозно споразумение в областта на търговията и инвестициите. Господин комисарят е сред нас за да ни изложи основните моменти на този доклад и на инициативата на работната група. Той ще отговори и на поставените от нас въпроси, за да не губим повече време, така или иначе изоставаме от графика си. Ще дам думата на господин комисаря. Благодаря, господин председател. Извинете ме за закъснението бях възпрепятстван от стачката на белгийските длъжностни лица. Предвижвам се от северната част на града и за това имах известни проблеми. Прекарах доста време в метрото. Transatlantic Trade and Investment Partnership uh, the, uh, the World History Трансатлантическото партньорство е термин, с който често се злоупотребява. Той се използва по редица поводи. Но днес ще го използвам в контекста на най-мащабните двустранни преговори в областта на търговията в историята ни – най-големите економически сили в света ще променят съотношението на силите. Предстои те да създадат най-голямата зона за свободна търговия в света. Тя ще е важна не само за двустранните инвестиции и търговски взаимоотношения, ще бъде и от голямо значение за общите правила – ще бъде и източник на много работни места. Когато споразумението влезе в сила, БВП на Европейския съюз ще се увеличи с 0,5%. Това съответства на десетки милиарди евро годишно. Тази сума ще съответства на две трети от бюджета на Европейския съюз. Това е една много важна перспектива в момент, когато отново се насочваме към растеж. Сключването на това споразумение ще бъде и най-ефтиният пакет за стимулиране на економиката ни. За да го сключим, трябва да проявим политическа воля за сближаване на нормативните си уредби и за съкръщаване на разходите във всички области, в които това е възможно. Европейският съюз ясно трябва да прояви воля за напредък, било то в името на потребителите или в името на стопанските субекти. Трябва да поемем ангажимент за либерализиране на търговията, за установяването на многостранни пазари и за отварянето на нашите пазари. Не сега е времето за протекционизъм. Европейският съюз и САЩ са стратегически партньори, които са готови да направят необходимата крачка, за да укрепят взаимоотношенията си. Това бяха посланията, които бяха отправени и те бяха възприяти много положително от всички заинтересовани страни. Нека кажа няколко думи и за Европейския парламент. За мен днес е изключителна чест да съм тук сред вас. Вече от дълго време си взаимодействаме. Няма нужда да изтъквам колко важен е Европейският парламент за мен, колко важна е най-вече вашата комисия. Тя е естественият ни партньор по въпроси, свързани с търговията и инвестициите. Що се отнася до това споразумение, не малко ваши комисии ще се интересуват от него. По отношение на нормативната уредба, тя ще бъде важен, важна част от споразумението. Някои може да поставят въпроси във връзка с заглавието на споразумението. Ние го разработихме заедно с американските ни партньори. Работната група на високо равнище призовава за всеобхватно споразумение в областта на инвестициите и търговията. И поради това се споразумяхме и за следното заглавие – Трансатлантическо споразумение за партньорство в областта на търговията и инвестициите. Миналата година през октомври излязохте с резолюция и като се има предвид тази резолюция, съм сигурен, че ще сте удовлетворени от параметрите, които зададе работната група за преговорите. В тях са отчетени препоръките от резолюцията на Европейския съюз, парламент. Аз бях съпредседател на групата, на работната група на високо равнище. Работихме усилено в продължение на 14 месеца и набелязахме всички области, които ще са обект на преговорите, като санитарните и фитосанитарните мерки, тарифите, нормативните уредби, услугите за инвестиции, обществените поръчки и аспекти, свързани с конкуренцията стигнахме до общия извод, че едно всеобхватно споразумение, обхващащо всички относими аспекти на двустранната търговия и инвестициите, в това число и нормативната уредба, ще допринесе за въвеждането на общи правила. Председателите Барозо, Ван Ромпой и президентът Обама – одобриха започването на преговорите. Те се обявиха за това всяка страна да даде начало на необходимите вътрешни процеси, така че преговорите да започнат колкото се може по-бързо. В момента предстои да предоставим на съвета през месец март проекто директиви за водене на преговори. Тази инициатива няма да бъде лесна. Би ни се искало да приключим работа в рамките на две години, но по-важно е да постигнем споразумение, в което са заложени амбициозни цели. Ще се спра върху три момента. Първо, трябва да премахнем тарифните ограничения. Трябва да се спреми върху въпроси, свързани с достъпа до пазарите в областта на търговията, инвестициите и обществените поръчки. Вече действат много ниски тарифи, като например 4% на тарифа за вноса. Трябва да се справим с онези бариери, които са зад границите ни, като разликите в техническите регламенти и процедурите по сертифициране. Тези разлики ни струват нерядко време и пари. Ако ги преодолеем, ще реализираме економии, ще дадем възможности на стопанските субекти и ще бъдем от полза за потребителите. Бариерите се раз са количествено изразени в размер от 10 до 15%. Това са разходи за стопанските субекти и потребителите. Имаме уникален шанс да постигнем целите си. Това ще бъде трудно, но вярвам, че ще успеем. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря ви, господин председател, господин комисар, за краткото, но много синтезирано и много съдържателно представяне пред нашата комисия. Сега се обръщам към постоянните наблюдатели, постоянните членове на нашата комисия в работната комисия със Съединените щати. Първо има думата представители на НДП. Господин комисар, благодаря ви, че приехте поканата ни. Всички ние бяхме много радостни, когато президентът Обама обяви, че и Съединените Американски щати се обявяват за откриването на преговори за установяване на зона за свободна търговия. Бяхме радостни, защото освен всички технически и економически аспекти, които трябва да се отчетат, Откриването на подобни преговори е и политическо послание във връзка с трансатлантическите взаимоотношения. Постоянно ми се задава въпросът какъв ще е графикът за работа, кога всъщност ще започнем преговори, колко време ще ни е необходимо, за да сложим началото на процеса? Вторият ми въпрос е следният. Много се разисква споразумението за свободна търговия. То събуди много големи очаквания, но въпросът е с какво процесът сега ще се отличава от положението от преди 5 години? И тогава се обявявахме за подобно споразумение. Бяха събудени, както казах, големи очаквания, така че ако не успеем и разочарованието ще бъде голямо. Не искам да ви питам дали имате план Б в случай, че не постигнем успех, но Има ли някои моменти, за които можете да кажете, ако постигнем целите си по тях, то сме постигнали много? Next, uh, will be Maritie Благодаря. да има Маритие Шаки от групата на либералите. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, съгласна съм с думите ви, че моментът е от историческо значение – ние също споделяме вашето желание за приключване на споразумението, но не бива да подценяваме и обществената подкрепа. В парламента ще разгледаме всички аспекти, включително и обществените критики. Сега искам да повдига някои от сложните въпроси. Групата на високо равнище беше съвместно предпазлива по отношение на правата върху интелектуалната собственост. Каква е вашата позиция? Друг труден въпрос, вероятно, ще бъде селското стопанство. Има ли възможност за изключване на селското стопанство от споразумението или това е напълно немислимо? Как си представяте интересите на подобни по-малки групи и дали те представляват опасност за договарянето на цялостното споразумение. И накрая искам да ви попитам какви са очакванията ви относно а, Съединените щати и какво според вас е отношението на отделните щати е, и договарянето на федерално равнище по отношение на обществените поръчки, например. Възможно е федералните клаузи на федерално равнище ще бъдат заменени от е, клаузи на ниво на отделните щати и трябва да сме особено бдителни в това отношение. Трябва също така да съблюдаваме за тясно сътрудничество и използване на всички възможности за комуникация, за да може политическата воля, която разполагаме, да бъде подкрепена и от общественото мнение. Um, next, Стърди. Uh, Думата има Робърт Стърди. Благодаря ви, господин председател. Новината наистина е прекрасна и аз затова съм тук на председателската маса. Това мисля, че е най-добрата новина, която нашата комисия е чувала от много време не сам. Искам да ви поздравя за отлично свършената работа. Повечето от важните елементи вече бяха повдигнати, както каза и колегата Шаке. Проведох редица срещи с колеги от Съединените щати по въпроса за селското стопанство и те смятат, че селското стопанство трябва да бъде включено в общата рамка за преговорите. Вчера бях на заседание на Комисията по селското стопанство, обсъждаме реформата на ОСП. Не смятате ли, че това е истинска възможност да сложим край на общата стопанска политика и да продължим напред. Аз лично смятам, че това е най-добрата, най-добрият вариант за нас, защото тази политика ще бъде истински проблем в преговорите ни с, с САЩ. Знам, че може би тук малко се изхвърлям, но аз действително смятам, че ОСП е сериозен проблем. Друг проблем са генно модифицираните култури. Тук, разбира се, основно проблемът е, е от страна на Франция. Но смятам, че действително е, този вид култури ще се окажат пречка в е, преговорите и смятам, че наистина трябва да преразгледаме цялостният си подход към селското стопанство и селско панското производство. Но като изключим този проблем, мисля, че действително това споразумение е великолепна възможност за Европа и Съединените щати. Яник Ядо от групата на зелените. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че трябва да изберете като говорител в преговорите господин Робърт Стърди. Така съм сигурен, че никога няма да приключим тези преговори. Аз винаги съм за изграждането на единен подход, за това да изградим една обща Европа, в която да се живее по-добре. И до сега съм... И до ден неща съм впечатлен от фактът, че в това споразумение се предвижда 0,5% економически растеж, съгласно документите, които сте изпратили в съвета, ако успеем да приключим с целият пакет от преговори, очаква се 2% растеж на БВП в Европа. Ако обаче си спомним всички предвиждания относно споразуменията, сключени през годините, поне от 1994 година насам, ако всеки път имаше процес на либерализация, на либерализация на услугите, цялата бюджетна строгост, ако всеки път, когато приемахме подобни мерки, получавахме економически растеж, който ни обещаваха, щяхме да сме надминали вече Китай по економически растеж и по брой на увеличаване на работните места. Ето защо смятам, че е време да сложим край на този вид риторика и а, нашите служби да направят истинско проучване, задълбочен анализ на обещанията, които ни се правят. Не може постоянно да ни се обяснява как сключването на, на това споразумение ще доведе до 0,5% растеж, 1% растеж на БВП, създаване на милиони работни места, а в крайна сметка нищо да не се случва. Обещаваше ни се економически растеж с либерализация, но като погледнем на какво какво е положението на Европейския съюз днес, си даваме сметка, че този подход не е най-подходящият. А сега по съдържанието на споразумението. Ще имате нужда от мандат за водене преговори от съвета. Както и президентът Обама ще има нужда от мандат от Конгреса. Може ли да ни кажете с няколко думи на какъв етап са преговорите в Американския конгрес по отделните елементи на споразумението? Защото работа е прав. Те искат ОСП да е част от преговорите. Той е напълно прав. Те искат да се обсъждат и въпроса за генно модифицираните организми. Ще искат да обсъждат и културните продукти, и правата на инвеститорите. Въпросът ми е дали в Европа в днешния си вид целта ни наистина е да защитаваме правата на международните инвеститори или по-скоро искаме да защитаваме правото на гражданите за достъп до информация и правото на държавите да знаят как се държат големите мултинационални компании, включително и в Европа. Знаете, че в момента има огромен скандал в хранително-вкусовата индустрия по отношение на конското месо. Като цяло това не е, е скандал с е, санитарно, санитарен характер, тъй като няма реална заплаха за здравето. Но този скандал е резултат от абсолютната глобализация на сектора на хранително-вкусовата индустрия. Знаете какви проблеми има с изнасянето на телешко в Япония, на свинско и пилешко в Перу, например. Не смятате, че в този контекст трябва да предоговорим една обща селскостопанска политика, която да дава гаранции на европейските граждани за качеството на хранителните продукти, които консумират. И накрая, господин комисар, да кажем няколко думи за индустрията предвиждате голям економически растеж, но от наша страна ние трябва да проявим повече гъвкавост по отношение на стандартите и нормите си. Имаше семинар, който се проведе по въпроса за конкурентоспособността в рамките на Европейската комисия. Конкурентоспособността е много важен въпрос за цяла Европа. Въпросът е дали тя днес се изгражда възоснова на либерализацията или възоснова на един нов подход към промишлеността чрез иновации и чрез висока добавена стойност. За да постигнем такава индустрия, обаче имаме нужда от социални, санитарни и правни норми. А настоящата либерализация и намаляване на регулаторната рамка няма да ни помогне. Да, съгласен съм, трябва да договоря с мен Съединените щати, но не за либерализация, а за регламентиране на търговските отношения. Благодаря ви и накрая думата има Хелмут Шулц. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Силни думи каза господин Жадо. Аз а, а, споделям обаче цяло вашето мнение, господин комисар, за това, че сме направили историческа стъпка. А, наистина, понякога се преувеличава, когато се изричат такива думи, но аз в момента съм съгласен с вас. Искам да а, засегна една тема. А, Относно това, че трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции ще създаде и един вид политическо, политическо, обществено партньорство между Европа и Съединените щати. Тоест, споразумението засяга и тези аспекти. Така че, според мен, по време на преговорите ще стане дума и за различното законодателство, което съществува, и за онези разпоредби, които възпрепятстват търговията. Въпросът, който се крие обаче зад всичко това е свързан с исторически появилите се различия между Европа и Америка. Например, за социалните държави, които са толкова важни за Европа, гражданските права, опазването на околната среда. Това са сфери, които не са част от класическото ни разбиране за търговията, но също са част от преговорите. Затова а, ме интересува как в момента в договорения механизъм ще се включат всички тези изброени от мен аспекти. Как ще се включат и останалите сфери, в които работи комисията, защото тези сфери ще бъдат пряко засегнати от преговорите. Как вижда нещата комисията? Второ, Тук става дума за едно споразумение, от което трябва да се възползват и гражданите. за всички американски сенатори знаем, че на първо място за него стои при избирането му. Там изборите са на две години. Споразумението няма да се е, приключи е, е, преди следващите избори за Конгрес. С други думи, ще очакваме поне наполовина нови конгресмени. М- и мисля, че и за сегашния конгрес, и за следващия ще стои въпроса с а, безработицата и младежката а, безработица. И това създаване на работни места трябва да се съпътства от една разумна стратегия за повторна индустриализация на Европа, нещо, което обсъдихме а, и вчера. В Европа, освен това, съществува а, разделение между севера и юга. Това е нещо, което е поставя въд въпрос общностния а, подход. А, ще запазим ли този общностен подход в преговорите? Трето, интересуваме още по време на предварителните разговори дали се обсъди въпроса за членството на Съединените щати в различни международни организации и споразумения, в които те не членуват? Всичко това, което изборих, просто очертава какви ще бъдат огромните задачи, с които трябва да се справи преговарящия екип. Сигурен съм, че Европейския парламент ще следи изключително внимателно бъдещия ход на преговорите. Благодаря ви. Благодаря. Това беше е, първият цикъл от е, въпроси. Сега имаме следния проблем. Бяхме предвидели сега да започне гласуването. А, а имам заявили изказвания за следващия тур. Аз предлагам следното. Да, ще дам думата на комисаря да отговори на въпросите до сега. Ще прекъснем тази част от заседанието, ще гласуваме, след което ще продължим с втория тур от въпроси и комисара. Съгласни ли сте? Съгласни ли сте? Добре, сега ще дадем думата на комисаря да отговори на този първи цикъл от въпроси след което ще прекъснем разговора с комисаря, ще гласуваме, ще зададем въпроси и комисаря ще ни отговори. Господин комисар, имате думата. Благодаря, господин председател. А, сега, що се отнася до графика, първо трябва да поискаме мандат от съвета. Почти сме готови а, с а, това. Очакваме да стане в началото на март. Обикновено отнема подобна дискусия в съвета отнема около 3 месеца и очакваме да финализираме дебата преди големия съвет на министрите на търговията, който е насрочен за 13-14 юни. Идеалният случай, разбира се, ако съвета се събере по-рано. Но това е крайният срок, който сме си поставили. В е, Съединените щати е, преговарящите трябва да. Президента всъщност трябва да е, нотифицира Конгреса, след което има един срок от 90 дни, в който съвета има време да извърши проучвания. Няма по-бърза процедура в Съединените щати. Това е срока, който е предвиден не специално за това споразумение, но и за транстихокеанските споразумения. И очакваме официално преговорите е, да започнат на срещата на върха между Европейския съюз и Съединените щати, т.е. около средата на юни. Което не означава, че ние няма да използваме това време за техническа подготовка, което и правим. Започнахме техническата подготовка още по времето, докато изготвяхме доклада, тъй като има редица технически въпроси, които трябва да бъдат решени. Те са свързани с големия набор от норми и стандарти, които съществуват. Така че ние продължаваме да работим. Но официално ход на преговорите ще бъде даден в средата на юни. ако съвета каже не, както очаква Яник Жадо. Освен ако съвета не каже но опитвам се да остана реалист. Преговорите ще бъдат много трудни и ако успеем да сключим добро споразумение, това ще бъде много добре за економиката на двете държави, за работните места, за геостратегическото ни положение. Така че ще направим всичко, което е възможно. Знаете, че известно време нямаше политическа а, роля. Госпожа Мерка, знаете, преди 6 години направи първа стъпка и резултата беше съставането на Трансатлантически економически съвет. А, сега е на лице волята а, и надеждата а, да сключим такова дълбоко и всеобхватно споразумение, въпреки че не бива да се подценяват проблемите, които съществуват и от двете страни. Има ли план Б? Не. След година а, и половина изтича моя мандат и аз не виждам необходимостта от план Б. Освен това, план Б не ме интересува. А вие предпочитате да се провалите изцяло, отколкото да постигнете е, частичен резултат? Да, казвате, чудесно. Не, няма план Б. Е, дори да имате план Б, никога не трябва да си признавате. Марията Скаке. Да, наистина трябва ни подкрепа. Първо ни трябва подкрепа от страните членки и съвета, но наскоро те показаха, че ще ни подкрепят. Има теми като правата върху интелектуалната собственост, е, селското стопанство. Нека да започна с селското стопанство, защото имаше множество въпроси, свързани с него. Селското стопанство ще бъде част от преговорите. И ако трябва да бъда честен с вас, ще кажа, че селското стопанство не само ще бъде част, но ще бъде важна част от преговорите. Също така обаче а, искам ясно да кажа, че няма да слагаме на масата на преговорите европейското законодателство, което имаме до а, момента по отношение на геномодифицираните организми. Има законодателство, а, което позволява да се регистрират генномодифицирани организми. Има предложение от 2010 година на Европейската комисия е, за е, промяна на режима на отглеждане и въвеждане на един регионален елемент в него. Тоест има законодателство, което вече действа и знаем, че не може да променяме законодателството с поразумение. Американците знаят това също отлично. От друга страна, аз не виждам защо толкова трябва да се страхуваме относно селското стопанство. Вярно е, че ние е, пазим нашето селско стопанство. Американците го правят даже още повече, отколкото ние. Така че и двете страни се движим понякога в сивата зона. Не виждам причина, поради която трябва да се страхуваме да обсъждаме този въпрос. освен ако не приключим с общата селскостопанска политика, нещо, което господин Стърди по, поиска изрично. А, ако това стане така, ще се опитаме да намерим компромис. Относно правата върху интелектуалната собственост, ще има отделна глава по този въпрос в споразумението. също така и относно географските индикатори, което е част от дискусията за интелектуалните права. Географските индикатори също пазят правата върху интелектуалната собственост, но по друг начин По този начин, между другото, през последните три години успяхме да постигнем много добри е, успехи. В споразумението с Сингапур, Колумбия, Перу, Централна Америка имаме чудесни споразумения относно е, правата върху интелектуалната собственост, чрез географските индикатори. Ние ще обсъждаме това и с американците. Госпожо е... вие може би правите някаква такава скрита препратка към акта. Това е един от пироните в моя ковчег, но няма да се впускам в, този, в тази дискусия. Ако комисията предложи ново базово законодателство, нещо, което според мен тя трябва да направи. Ще се върнем отново на този въпрос, но нямам намерение да го правя през задната врата. Връзката с а, транстихокеанското партньорство. Това са отделни преговори. Виждате, че името на нашето споразумение е трансатлантическо споразумение за търговия и инвестиции. Това а, не е същото. А, това не е трансатлантическо партньорство и Трансихокеанско партньорство, това е споразумение за инвестиции и търговия. Опитали сме се да го кажем ясно и в а, а, заглавието. Между другото, мисля, че Съединените щати ще имат по-добри шансове за сключване на транстихокеанското споразумение за партньорство, ако първо сключат европейското, защото защото транстихокеанското споразумение ще бъде много по-трудно, ако преди това не е склю, сключено споразумението с Европейския съюз, поне аз така мисля. Що се отнася до обществените поръчки на ниво щати и на ниво федерация, този е, въпрос е важен и в отношенията ни с е, Канада. Не бива да се опитваме да заместим Америка с Южна Дакота, например. а, и Buy Америка, няма, няма място в а, това споразумение, понеже Buy Америка по дух противоречи на споразумението, което смятаме да сключим. А това... Няма да можем да се отървем от обща сълскостопанска политика, господин Стърди, а за генно модифицираните е, растения, там има отделна глава Господин Жада. Не, напред относно процентите. Честно казвам, аз не обичам тези величини, но направихме поручване. Всъщност комисията поръча поручване преди започването на преговорите. Става въпроса за оценка на въздействието, изготвена от институция външна за Европейската комисия. И според изчисленията се очаква увеличение на, на растежа от 0,5 до 1% в краткосрочен план и от 1,5 до 2% в дългосрочен план. говорите за всички споразумения от 96-та година насам, но аз заемам настоящия си пост от 2010 година Обеден съм, че ако днес не сме в още по-дълбока криза, то е благодарение на търговията. Ако искате, може да разгледаме въпроса досие по досие и държава по държава. Знаете, че за първи път от 1999 година насам Италия отчита ръст на износа си, търговския си износ. Испания също отбелязва напредък в износа, в частност към трети страни, по-голяма степен, отколкото към другите държави, членки на Европейския съюз. И ако погледнем внимателно положението, ще стигнем до извода, че ако не сме в още по-дълбока криза, то е благодарение на търговията. Смятате, може би, че може да се върнем към някаква авторитарна Европа, една самодостатъчна Европа, но това вече е невъзможно. Хората търгуват е, откакто съществува човечеството. Търговията е нещо съвсем естествено и няма причина да я преустановяваме. ако погледнем е, търговският баланс, търговската сметка, виждате, че има увеличение, т.е. отчитаме растеж на износа. ако сметнем и стоките, и услугите, и христостопанските услуги, имаме общи печалки от около 400 милиарда евро и това, е, това са средства, от които се нуждаем. Дефиците, разбира се, по отношение на суровините и в частност на а, изкопаемите и другите видове горива. Ето защо е съвсем ясно, че Европа трябва да остане търговски блок нямаме друг избор. Не можем да търсим самодостатъчност. Самата идея е много чаровна, но няма как да се осъществи на практика. И вие сте прекалено умен, за да не си давате сметка за това. Няма да ме спечелите с комплименти. Никой тук не иска да се слага край на търговията. Тук говорим за конкретното съдържание на търговските преговори. Комисар Дегухт, благодаря ви за уточнението. Дадохте пример с конското месо. Доколкото знам, случващото се в момента с скандал около конското месо няма нищо общо с глобализацията. Това месо изглежда идва от други държави членки на Съюза. И изглежда, че във Франция има много а, нечестни търговци, и те, проблемът всъщност е във Франция, в търговията във Франция. Става въпрос просто за измапници. Mr. Scholz, um, oui, je pense que uh, I think you're, you're, you're right when you say that. Господин Шолц, мисля, че бяхте прав, като казахте, че има огромни разлики в културите. Обикновено говорим за техническите ограничения върху търговията, за ограниченията на национално равнище, т.е. зад границите. Но в много случаи различията се свеждат до различия в културите. И мисля, че ще е много трудно да преодолеем именно тези разлики в културите. Това, според мен, ще бъде най-важният момент, върху който трябва да се спрем. Да, ще продължим на ниво Трансатлантически економически съвет. В него се водят разисквания по много въпроси, например за проверките. Ако една пратка е била обект на проверка в Европа, тя вече не следва да се проверява в Съединените щати. Това, което ще постигнем по, транс... по споразумението за трансатлантическо партньорство в търговията и инвестициите, ще бъде подготвено до голяма степен на ниво Трансатлантически економически съвет. Говорихте и за повторната индустриализация на Европа. Дали можем да постигнем тази цел, зависи от това дали можем да изведем на нов етап на развитие технологиите, новаторството и по този начин да увеличим производството си. Ако ще се конкурираме с Китай, Индия и Бразилия в това отношение, няма да ни е лесно. Но мисля, че има много области, на които можем да дадем нов тласък. Можем до известна степен да индустриализираме повторно Европа. но не бива да се вглеждаме в отраслите, които традиционно са били силни в миналото. Трябва да хвърлим поглед напред към бъдещето и да видим кои отрасли имат потенциал за бъдещо развитие. Господин комисар, благодаря ви. Ако желаете, можете да останете тук или да напуснете залата за 10 на 15 минути, да изпиете едно кафе, например. Между другото, днес няма да ви се сервира кафе. Кафето е тук в ъгъла. И така, колеги. Okay. Okay. My card is there. Okay follow this because there is a change here. Hmm. Because this doesn't work. Okay. Let's start now. Okay. Please, please, please, please settle down. We need to have a quiet room. Председателят, моля да запазите тишина, за да продължим с гласуването. Преустановете разговорите, ако обичате. Точка четвърта. Стимулиран от търговията и инвестициите растеж на развиващите се страни. Докладчик е Токия Саифи. 140 amendments, but number of compromise amendments, don't worry uh, that much. Uh, Let's move on. Compromise amendment number... Компромисно изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 8. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 41. За, против, въздържали се, приема се. 9-10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 43 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 9-7 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 54 за,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 Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 104. За, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, 106 отпада. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 9.3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-6 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинете. Сто за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против се, приема се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромиси с 18 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 и 140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 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека проверим. Втора част на изменение 136. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. По втората част на 139, моля гласувайте. Карай на гласуването, приема се. Можете да се доверите на председателя си. Мотивите Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против. Изменение 12 отпада, извинете. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. Съображение. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме анблок по изменения 4 до 10. За, против, въздържали се, приемат се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 1 от докладчика. Има ли възражение срещу устното изменение? Не, нека гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Гласуване по целия текст. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се с огромно мнозинство 23 гласа за, 1 глас против, 3 въздържали се. Поздравления за Токия Саифи. Втория и последен текст, по който ще гласуваме. Докладчик е Яник Жадо становище по доклад на, по промишленост и енергетика на тема настоящи предизвикателства и възможности за енергията от възобновяеми източници на Европейския вътрешен енергиен пазар. Компромисно изменение едно. Приема се. Компромис 2. Разделено гласуване на две части. Първа част е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. Защо трябваше да го разделяме? Измерение 10 за. Пада. Изменение 15 за. Против въздържали се. Приема се. 16 за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Кристофър Фионер. Измерение 18 за. Против? 18. 18. Пак на Кристофър Фялнер. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Както винаги. 22. Компромис 3. Компромис 3. И бързах някак си много. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 24 пада. За щастие пада. За късмет на Кристофър Фелнер. 29. 29 на две части. Първа част за. Само втората част ще се гласува, нали така? Да гласуваме втората част на изменение 29 за против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение едно за. Някой да е против устното изменение? Не е добре, значи ще гласуваме е, за. Против? Въздържали се? Нека, нека да проверим. Моля, гласувайте електронно устно изменение едно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Голямо мнозинство приема се. Дивите си ръцете, моля, поне лидерите да си дигат. Аз винаги следвам лидерите. Нека другите члена на комисията да ме изменят. Аз просто не ги виждам. 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка на 34-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за,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 Проверка. Проверка на компромис 8. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Имаше дисидент явно този път. 37 за. Против въздържали се. Приема се. 38 за против, въздържали се, приема се. Си 9 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се. Този път се приема. Поздравление за Кристофър Фелнер. Гласуваме целият текст. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 24 гласа за, 3 въздържали се. Поздравления за Яник Жадо. Благодаря ви, господин комисар, за това, че ни изчакахте. Okay, let's come back to... Нека сега да продължим дебата с комисар Дегухт втори рунд от въпроси. Онези, които искат да напуснат залата, моля да го направят бързичко и тихо. Моля, прекратете разговорите. Виждам, че в дъното на залата хората си говорят. Втори кръг от въпроси. По реда на заявените изказвания, е, от този момент нататък спирам вече да приемам е, желащи за изказвания. Господин Ханан. Аз не съм от ЕНП, господин председател, от 2000 2009 година, но мога и да се върна. Салет Камал, извинете. Радвам се, че е, цените моето чувство за хумор. Първо, искам да се върна на някои от е, въпросите, които вече бяха зададени. Е, но мен ме интересува стратегията, която ще възприемем по тези въпроси. Ние знаем, че американците а, упражняват натиск върху нас за географските индикатори, така както ние правим с сингапурците, а, а американците се опитват да накарат сингапурците да не се съгласат. Това ще бъде проблем през поразумението с Съединените щати. Е, освен това, ние отхвърлихме акта. Съединените щати настояват за своите права върху интелектуалната собственост. Каква е нашата първоначална стратегия? Как ще подходим към тези тежки въпроси? Защото ние знаем от самото начало, че преговорите ще бъдат тежки. Сигурно ще се появят и нови проблеми. Второ, вие бяхте много ясен и много честен относно вашия личен график, но аз е, е, се питам е, е, каква, какъв е графика на американците преди да изтече втория мандат на а, Обама и, а, или не? Аз лично ще бъда много доволен, ако продължите вие да работите, особено ако подхождате към господин Жадо, така както го правихте, направихте преди малко. Преди няколко години е, се казваше, че съюзите не се сключват по приятелски причини, а заради интересите. Е, Китай в момента произвежда 60% от глобалния брутен вътрешен продукт. Thank you very much. Thank you. The number of requests are increasing. Is in... Увеличава се броя на желаящите да увеличат, да зададат въпроси. Ограничавам времето на две Павел Залевски от НП този път. Благодаря, господин комисар. Поздравявам ви за това, че започнахте процеса на преговорите. Трансатлантическия пазар е по естествен а, а, път продължение на нашия военен алиас с Съединените щати. А, Имам обаче редица опасения, които искам да споделя с моите колеги. До този момент преговаряхме с отделните щати, чието пазари са по-малки, а Европейския съюз за тях беше много атрактивен партньор. Не преговаряхме и с партньори, чиято регулираща система не беше толкова развита, колкото Съединените щати. В този момент нещата са по-различни. Нашия партньор е силен, може би най-силният в света. Правилата му са силни и строги и той държи на правилата си. Тези правила проистичат от един определен начин на живот. Заседнахме въпроса за културата, който засяга преговорите в Европейския съюз. Има 27, а скоро 28 държави. Между тези държави съществува по-голямо разделение, отколкото между статите на Съединените щати. Така че в... ние сме един потенциално по-слаб партньор. Това стана ясно и когато водихме преговорите за акта. Аз уважавам работата на вашата комисия, която се старае да намали заплахата, но при акта резултата беше лош и ние трябва да си понесем последствията. Що се отнася до правата върху интелектуалната собственост, е, имам а, един въпрос. Ние знаем какви са американските цели. Те са заложени в а, акта. Знаем, че американците са добри преговарящи а, и за мен а, застава въпрос какво, а, какво ще правим, как ще сближим стандартите си при положение, че те са толкова различни. Благодаря. Бернт Ланге е следващия. Господин комисар, благодаря ви много за това, че изяснихте какво ще бъде съдържанието на преговорите, а именно, че по време на преговорите ще става дума за търговия и инвестиции. от страна на парламента, очевидно, нашата комисия а, поема отговорността за това партньорство. Имам два въпроса. Първия ми е подобен на този, който зададе госпожа Скаки проблема, а, а, касаещ федерацията, федералното ниво на Съединените щати и отделните щати. А, когато задавам този въпрос, го задавам с оглед на стандартите, като вземем предвид стандартите за отпадните газове и така нататък. А, стандартите а, са различни в отделните щати, в Калифорния различни от Нью Йорк. Как мислим да се справим с този проблем? Как ще обвържем щатите в а, преговорите? за да няма търкания. Втория ми въпрос е свързан с Мексико. С Мексико е в сила старото споразумение, което трябва да подновим. Как ще, гарантирам, как ще гарантираме Мексико да няма, за Мексико да няма негативни последици от споразумението с щатите? Следващия оратор е Пал Мърфи от Гуев. Благодаря ви. Бих искал да попитам комисария. Сигурно съм, че се запознала с писмото на Макс Бог, който е член на демократите и председател на комисията на парламентарна комисия в Конгреса. И те там в това писмо се изреждат основните ключови приоритети на Съединените щати за тези преговори. Предполагам, че от това кратко писмо сте наясно какви са основните интереси на големите американски предприятия в тези преговори. имат ли основни елемента. Първият, разбира се, беше засегнат. Става въпрос за ниските нетарифни бариери за селскопански производители в Съединените щати. Второ място са санитарните и фитосанитарните норми и се използва същите редакция, каквато и в доклада от групата за работа на високо равнище. Те, разбира се, тълкуват по свой начин, а именно ограниченията относно ГМО, ограниченията за внася на свинско и телешко месо и други подобни ограничения. Искате да кажете, че това са въпроси, които няма да се обсъждат, въпроси, които вече окончателно са решени. Вторият въпрос е настояването от тяхна страна за засилване на режима за защита на правата върху интелектуалната собственост. Знаете, че това е много важен въпрос за САЩ. И аз отново исках, исках да издържа притесненията си, че може да се въведат отново норми, наподобяващи акта през задната врата, така да се каже тъй като по-голямата част от позициите на американските ръководители бяха отразени в SWIFT, в PNR и в АКТА. Въпросът е как ние ще устояваме нашите позиции. И накрая с съгласуваността с аргументалните изисквания, а именно да не се приемат и нареченият принцип на предпазливост. Въпросът е на какво равнище ще се извършва съответствието с регламентацията, на по-високо равнище или на по-низко равнище. Т.е. ще се намали европейската регламентация след сключването това споразумение. Благодаря ви, думата има Франциска Келер. Благодаря ви. Преди да задам въпросите си, бих искала да подчертая, че зелените не са против търговията по принцип. Ние обаче настояваме за справедлива търговия, т.е. търговия, която да е справедлива към всички участници. Също така настояваме за една търговия, която взима предвид кой печели и кой губи от търговските сделки и се стреми към уравновесяване на интересите на всички участници. Това беше просто уточнение. Имам въпрос към вас. Казвате, че е важно да привлечете и обществената подкрепа за това споразумение. А Европейския парламент е пряко избраният е, орган в рамките на европейските институции. Но за сметка на това мандата се дава от е, съвета по предложение на комисията. Въпросът ми е каква роля възнамерявате да дадете на Европейския парламент в този процес? Дали ще имаме възможност да обсъдим мандата преди той да бъде прият от съвета? Ще може ли да изразим становище чрез резолюция или по друг начин? Ще бъде ли взето предвид това становище? защото смятам, че ние не сме просто част от общественото мнение, ние до голяма степен го определяме и затова смятам, че е добре да, за нас да вземем участие в процесът подаване на мандата. Имаме и друг въпрос. Как ще гарантираме, че ще може да продължаваме да имаме а, възможност да издаваме законодателни, да приемем законодателни актове относно изключенията от а, авторските права за европейските библиотеки, например? Как ще гарантираме тази възможността за тези изключения, защото изглежда Съединените щати имат много, много радикална позиция в, по, тази, по този въпрос. Комисарят, моля, моля ви, повторете въпроса си. Как ще гарантираме, че ние като Европейски съюз можем да приемаме законодателство относно изключенията и ограниченията на въпроси като авторските права, библиотеките, например, за да може да се гарантира, че има копия в университетите и библиотеките. Как ще може да гарантираме тези изключения и ограничения? Защото изглежда, че в рамките на ТАС Тихоокеанското партньорство Съединените щати настояват за допълнително ограничаване на тези изключения, като за обществените библиотеки, например. Знаете, че в момента тече процес на реформа на защитата на личните данни, как това ще се отрази на споразумението с САЩ. Благодаря ви. Председателят, разбирам, че зелените са за търговията, но ми се струва, че до момента сте гласували против всяко едно споразумение за свободна търговия, което сме се включвали. Мария Сърнес от АОД в думата. Благодаря ви, господин председател. Имам три коментара. Първият е от политическо естество. Смятам, че е изключително важно да имаме единна позиция в, рамките на тези преговори, за да постигнем едно добро споразумение. И смятам, че сте наясно, трябва да има консенсус между съвета, комисията, държавите членки и Европейския парламент. Трябва да имаме единна европейска позиция, за да имаме и силна позиция в рамките на преговорите. Знаете, че президентът Обама ще се ползва с подкрепата на Конгреса Вторият ми въпрос е свързан с културата и културното разнообразие. Смятам, че това е един изключително важен въпрос. Не просто защото той отразява нашият социален модел на културна диверсификация. Въпросът е важен и от економическа гледна точка. Въпросът за културното съдържание е економически много важен. Как ще подходите към, този, към тази област? Знаете, че ние сме подписали хартата на ЮНЕСКО, а Съединените щати не са. Как гледате на този аспект? И смятате ли, че Съединените щати ще приемат идеята за културно разнообразие? Смятам, че ние в Европа трябва да дадем повече ценност на тази културна, това културно разнообразие, а не да преминем към един вид културна хегемония, каквато идва от САЩ по принцип. И на трето място, колегите преди мен не веднъж споменаха нормите и стандартите. Ясно е, че ще има взаимно признаване или поне сближаване на нормите. Ето защо смятам, че би било добре внимателно да се отнасяме към този въпрос. Мартин Шолт спомена глобализация на нормите. Може би ще се стигне до, до такава глобализация, тъй като това са два огромни пазара, но тогава се поставя въпроса за качеството и нивото на сигурност на тези норми. Благодаря ви. Не виждам госпожа Андерстотер. И последният въпрос от Питър Сташ, НП. Благодаря ви, господин председател. Преди а, две седмици чакахме много Чаках с нетърпение появата на голяма новина. Вие самият бяхте в Канада по това време и аз очаквах а, някаква голяма новина от а, тази страна, защото генералният директор на генерална дирекция търговия заяви, че няма да започнат преговори с, за търговски преговори с САЩ, докато не се приключи по работата по другото споразумение. Какво се случи с това предисловие и какъв е, на какъв етап сме в преговорите с Каната? Благодаря ви. Благодаря. Накрая и аз искам да задам няколко въпроси на господин комисаря. Все пак аз съм докладчик по това досие. Защо че голяма част от въпросите, които аз исках да задам, вече бяха повдигнати, така че няма да се спирам на тях. Ще се огранича с три въпроса. Два от тях са с голямо политическо значение. Пресата много често представя нас европейците като искащите това споразумение. Вярно ли е това? А ако не е вярно, защо позволяваме да се приема за даденост факта, че ние настояваме за това споразумение? Има ли някаква облага за нас от този подход? Второ, Публикуването на окончателния доклад отне два месеца повече от предвиденото. Защо? Какви бяха трудностите? какви бяха предварителните условия на двете страни, за да се стигне до извода, че има консенсус в желанието за всеобхватно споразумение, което е отразено в този последен доклад. И накрая. Ясно е, че санитарните и фитосанитарни норми са в центъра на този първи етап – на преговорите. И със сигурност ще бъдат едни от най-трудният, едни от най-проблематичните елементи в преговорите. Има ли плати ангажименти двете страни? И съвсем конкретно, съгласно последният доклад и двете страни са съгласни, че санитарните и фитосанитарни норми трябва да се основават на научни, международно прияти данни и научно обосновани оценки на риска. Това означава ли, че Европейския съюз ще се откаже от традиционният си подход на предпазливост относно този вид норми? Защото редакцията в този доклад определено не звучи малко по-американска, отколкото сме свикнали да виждаме тук в Европа. Освен това, окончателно, в окончателния доклад се казва, за да се продължат работата по елементите под едно цялостно споразумение, двете страни ще се стремят към бърз и постоянен напредък относно санитарните и фитосанитарни норми, взимайки предвид приоритетите на двете страни и с техните съответни институционални рамки. Какво точно значи това? Какви са възможните законодателни и процесуални елементи, които не са част от споразумението, но които по някакъв начин са свързани с преговорите. Действително смятам, че тези норми ще са в центъра на обсъжданията за бъдеще и действително смятам, че трябва да сме наясно за какво точно се говори. Господин комисар, има много, много коментари и много въпроси. Знам, че разполагате с ограничено време, така че моля, спрете се на най-важните според вас въпроси и отговорете на тях. I have to be a little bit short because uh, ще трябва да съм кратък, тъй като ме очакват в кабинета ми. Така че ще се опитам да говоря колкото се може повече по същество. Господин Камал, да, вярно е, че на американците не им се харесват географските указания. Те имат съвсем различен подход, основан на търговските марки. И не мисля, че са особено доволни от това, че в редица сключени от нас споразумения е гарантирана много добра защита на географските указания. Но ако по всички въпроси бяхме на едно и също становище с другата страна, то изобщо нямаше да има нужда от разисквания. Години ни бяха необходими, за да решим, че изобщо са ни необходими географски указания. А що се отнася до акта, ясно е, че не на комисията се пада задачата да определи приложното поле на някакво международно споразумение. По отношение на графика, американците казват, че трябва да го направим толкова бързо, колкото е необходимо, за да се изразходи един резервуар бензин. не е задължително необходимо да си отделим години, за да стигнем до окончателния резултат. Защо? Защото много добре знаем по кои въпроси трябва да излезем на качествено нов етап, за да постигнем споразумение и знаем също така как искат да процедират и двете страни. Сред изключителните компетенции на Европейския съюз спада задачата да защитава интересите на своите граждани. Същото задължение се пада и на Съединените щати. Ние ще се опитаме да си изпълним задължението колкото се може по-добре но от гледна точка на ценностите, Съединените щати са много по-близо до нас, отколкото други държави или блокове държави. Според мен няма нужда да крием това. То пък от своя страна не означава, че няма различия между нас и САЩ. Господин Залевски, не мисля, че трябва да подценяваме многообразието в самите Съединени щати. Там има огромни разлики. И ако трябва да съм честен, то ще кажа, че не мисля, че разликите там са по-малки, отколкото в Европейския съюз. Но ние наблюдаваме Съединените щати отдалеч. Когато наблюдаваме нещо отдалеч, си мислим, че то е еднородно. Но колкото по-отблизо се вгледаме, толкова повече установяваме, че има разлики. И това въжи и за Съединените щати. Попитахте дали ние сме в по-слаба позиция. Не мисля, че сме в по-слаба позиция. Нямаме причини да смятаме така. Разбира се, преговорите ще са трудни, но ние пък от своя страна сме много постоянни и ако се наложи, ще прибегнем и до помощта на Европейския парламент. По въпросите на господин Бернт Ланге – нормите и стандартите в автомобилостроенето. Те са много важни. И ако има разлики между федералното ниво и нивото на отделните щати, то това е пречка, с която трябва да се справим. Същото въжи и за обществените поръчки. По въпроса за Мексико има връзка и същевременно няма такава. Сключено е споразумение с Мексико. Мексиканската страна ни помоли да го актуализираме. Ние заявихме, че сме готови да го направим. Мексиканската страна поиска също така още от самото начало да бъде страна по преговорите за споразумението за трансатлантическо търговско инвестиционно партньорство. Аз казах, че това може би няма да е възможно. Но едно задълбочено и съобхватно споразумение с САЩ ще се отрази върху отношенията ни с Мексико и с Канада. Това е явно. Но ако включим и тези две страни в процеса на преговорите, вече няма да можем да го управляваме но последици ще има, например за автомобилостроенето. Господин Мърфи, въпроса му за това дали ще се изключи селското стопанство. Вие не присъствахте, когато отговарях на първия кръг от въпроси. Тогава казах, че селското стопанство ще бъде важна част от преговорите. Казах ви какво е мнението ми за акта. Господин Мърфи не говори в включен микрофон. Yeah, yeah. I, I know this letter, you know? Yeah. Господин Дехухт, да, запознат съм с писмото, за което споменахте. his uh, bipartisan counterpart, so I don't question that. But, uh... Локър е много важна фигура но в момента, в който ни се предостави мандат, преговорите ще се водят между Европейската комисия и Американското правителство. Ще бъдат изразени немалко становища, ние ще ги отчетем. По време на преговорите ще поддържам връзка с Конгреса. Смятам да посетя Конгреса, да разговарям с важни сенатори и конгресмени Запознат съм с това писмо, знам какво предлагат те. Ясно посочват в кои области имат интерес да настъпват. Това е ясно и за нас. Опитваме се да хармонизираме нормативните си уредби, да ги направим по-съвместими, но това не означава, че ще намалим нивото на защита. Отговарям на следващия ви въпрос. Проблемът с нормите, стандартите, подзаконовите нормативни уредби. Проблемът е, че всяка страна е убедена, че разполага с най-добрите такива но същото въжи и за другата страна. И тя мисли, че нейните норми и стандарти са най-добрите. И за това мисля, че що се отнася до нормите и стандартите, трябва да направим разлика между бъдещето и, а, на, и миналото. И ако отправим поглед към бъдещето, мисля, че трябва да разработим общи процедури в момента, в който е взето решение за нещо, то става непоклатимо, като религиозна догма. Много е трудно да се дискутират религиозни догми. Госпожа Келер, ролята на парламента, що се отнася до мандата за преговори. В момента, в който а, мандата за преговори бъде представен на съвета, той ще бъде представен и на парламента. Става дума за предложението за мандат. Ще го обсъдим с вас. Вие ще имате възможност, ако желаете, да излезете с резолюция, но в рамките на предвидения срок. Нямам нищо против подробни разисквания за мандата, но трябва да се спази срока казах ви какъв е срокът и в рамките на този срок можем да вместим разисквания по мандата. Разбира се, можете да излезете и с резолюция. Вече няколко пъти казах какво е мнението ми за акта. Казах, че не възнамерявам да се връщаме към акта през задната врата, така да се каже. Същитата на данните. Знаете, че разискваме тази тема с Съединените щати. Не мисля, че към настоящия момент би било правилно да включим тази тема в темите за преговори. Защитата на данните е нещо съвсем отделно. Ще си сътруднича тясно с госпожа Рединг, която отговаря за защитата на данните, но нямам намерение да включвам тази тема в темите за преговори. Да се надяваме, че към края на преговорния процес ще постигнем общо разбиране по въпроса. Това е нещо съвсем различно обаче. Говорихте за транстихоокеанското партньорство и изключенията. Честно да ви кажа, не съм се запознал с този текст за транстихоокеанското партньорство, така че не мога да ви дам точен отговор. Но източник на вдъхновение за мен е не транстихоокеанското партньорство, а това, което предлагаме на Съединените щати за предстоящите преговори. В момента не мога да ви дам точен отговор. Мога да ви отговоря по-късно в писмена форма. Да, госпожо Сърнес, наистина е много важно да имаме единна позиция и да се ползваме с подкрепата на Европейския парламент. Но по принцип един парламент не съществува, за да има единна позиция. Той трябва да отразява демократично всички мнения, след което да представя позицията на мнозинството и се надявам мнозинството да подкрепи комисията и се надявам надеждите ми да се оправдаят. Относно културното разнообразие, знам, че това е много чувствителен въпрос. Въпреки, че аз лично смятам, че прекалено много се страхуваме относно глобализацията и опасността от хегемония на американската култура. Аз смятам, че европейската култура въобще не е в чак толкова лошо състояние. Ние имаме прекрасни идеи в областта на културата, но мога да ви уверя, че споразумението по никакъв начин няма да промени нашата политика относно културната разнообразие. Господин Стасни. Господин Стасни. Първо бяхме във Вашингтон, след това бяхме в Отава. И това, което ни бе предложено, просто не ме удовлетвори за това и не се стигна до споразумение. Ясно казахме, че другата страна също трябва да предприеме допълнителни действия. Ако не го направи, няма да има споразумение. Мисля, че ако ще сключваме споразумение, то трябва да е добро. И за да сключим добро споразумение, другата страна трябва да предприеме допълнителни действия. Да се надяваме, че скоро ще можем да приключим преговорите с тях. Но, както казах, ако ще сключваме споразумение, то трябва да е добро. А това, което ни предложи другата страна, просто не беше удовлетворяващо. Единствената връзка между САЩ и Канада е, че Вашингтон е близо до Отава. И по-добре, ако искаме да отидем от САЩ до Канада, да се придвижим от Вашингтон до Отава, а не първо да минаваме през Европа. С други думи, нещата се свеждат до управление на графика. Uh, negotiation Uh, Господин Стасни не говори в включен микрофон. Господин Дехухт, не съм запознат с това изявление, за което казахте. Може да има връзка между САЩ и Канада по определени теми, като например автомобилостроенето. Канада е страна по споразумението с Северна Америка и това трябва да бъде взето предвид. Но, освен това, няма връзка между Канада и САЩ. По въпроса на господин Морейра. Only a дали Европа иска, ами ако не искахме да сключим това споразумение, нямаше да има смисъл да започваме преговори. Няколко държавни ръководители ясно заявиха, че споразумението е важно, че го искат, но ако и другата страна в лицето на господин Обама не бе заинтересована, то щатите нямаше да искат да започнат преговори с нас. Защо бяха необходими два месеца повече за публикуването на доклада? Отговорът е прост. Намирахме се в преходен период. Имаше смени на министри. За санитарните и фитосанитарните мерки използваме традиционните термини от споразуменията на СТО за санитарните и фитосанитарните мерки, които смятаме да спазваме. Да, работим по редица въпроси, като например тело, Само преди няколко месеца узнах, че съществува това. Uh, but, I mean, kind of, of, of Но това са теми, по които трябва да намерим решение. До какво се свеждат преговорите между Европейския съюз и САЩ? Не се свеждат до дело, Не бива да се допуска влизането на вътрешния ни пазар на стоки с неизяснен происход. Работим също така и по лудата крава. After discussion, I hope. It Um, we should have in mind whatever our Каквито и да са политическите ни позиции, които в много голяма степен се различават, трябва да се съсредоточим върху същината. Това е особено важно, според мен – а същината е, че се опитваме да интегрираме двата пазара. Ако ги интегрираме, ще сме много по-силни в световен мащаб, тъй като Съюзът и Съединените щати взети заедно съставляват 50% от световната економика. Това са и двете най-свободни економики и двете най-свободни общества в света. Разбира се, ще има много проблеми от техническо, културно естество и редица други, но нека каквито и да са те, от която и страна да сме, на каквото и политическо становище да сме, да се съсредоточим върху същината. Благодаря, господин комисар. Това бе само първата от цяла поредица дискусии по това споразумение. Да се надяваме, че ще доведем преговорите до успешен край и че ще сключим споразумението. Може би то няма да съвпадне с края на вашия мандат. Благодаря ви още веднъж. Very good, Commissioner. Very good.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 to react to something that the commission само за да реагирам нещо, което комисаря каза. В това споразумение е, ще има е, много разпоредби, които ще касаят работата и на другите комисии, ИМКО, е, АГРИ и така нататък. И за това съм писал на председателите на тези комисии да дадат своя принос към нашия доклад. Така те се съгласиха. Следващата седмица ще се обърна към тях с молба да се свържат с мен. за да намерим някакъв конституционен, институционализиран начин за взаимодействие. и да видим какъв ще бъде най-добрият начин за другите комисии да участват в работата по това много важно досие. Няма съмнение обаче кой ще бъде водеща комисия по това досие, а именно нашата комисия. Точка 16 от дневния ред даване на рамка за уредбата на финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейския съюз е страна. Вече сме разменили първи мнение по този въпрос. Нашия докладчик е Павел Залевски и той ще даде начало на дискусията по този проект от доклад, с който разполагате. Много е важен доклад. Нека да изслушаме първо какво ще каже Павел. Уважаеми колеги, първо искам да кажа, че за съжаление просто трябва да започна дебата и да си тръгна, не защото а, не уважавам тази комисия, просто защото бях планирал тази дискусия да започне преди един час и аз трябва да хвана самолета за Польша, където имам ангажимент. Извинете ме. А, още веднъж е, но моя е, асистент ще ме информира. Скъпи колеги, наскоро ви е, представих моите изменения към предложението на комисията за създаване на рамка във връзка с арбитражните съдилища. Благодаря на моите колеги, докладчиците в Сянка, за участието в дискусията и за техния принос към това досие. Познавате вече моя проект доклад. Той беше раздаден на докладчиците в Сянка и техните консултанти. За това ще почетя само някои ключови промени, които съм направил. Както казах на няколко пъти преди предишните дебати, е, аз мятам, че текста на комисията като цяло е добре структуриран и балансиран. Комисията е възприяла подход е, е, базиран на подхода за изменение на сега съществуващото, а не на коренната му промяна. За това аз смятам да подкрепим структурата, предложена от комисията. Второ, аз взеха решение да не предлагаме голям брой изменения, а да се фокусираме върху тази част от текста на комисията, където трябва да се говори на по-ясен език или където трябва да се измести малко акцента с цел постигане на по-добър баланс. Член 8, линея 2, според мен трябва да бъде формулиран по-специфично, за да се премахне неяснотата, която съществува в точки С и Д. А, моята цел е да избегнем а, широките формулировки, които оставят твърде широко място за тълкуване на условията, каквото се е вече до сега. Uh, И са внесени искове в тази връзка. Затова аз предлагам следния текст. The future interpretation of the agreement. The same for... Същото се отнася до член 9, алинея 2. Мисля, че правомощието на комисията трябва да бъде по-специфично и обвързано с е, условия. Тези е, членове е, трябва по-ясно да разпределят е, компетенцията между комисията и страните членка. Също се отнася до член 18 относно разходите за арбитражно производство, където също трябва да се избегне твърде широкото тълкуване. В член 21, според мен, парламента трябва да получи правото да участва в разрешаването на тези арбитражни е, е, е, производства и да бъде информиран за тях. Благодаря ви много. Интересуваме много какво е, имате да кажете по този въпрос. Председателя, благодаря Павел. Е, дано да успееш да си хванеш полета. Е, Девид Мартин, СНД. Искам първо да благодаря на Павел Залевски за работата по това досие. Знам, че е постигнат напредък по това досие. Някои от измененията, които представи докладчика, най-вероятно ще бъдат подкрепени от социалистите и демократите. Първо, Бих искал да кажа, че в контекста а, на, на това досие, е, нашата, нашата група има някои принципни съображения във връзка с механизма за уреждане на спорове между инвеститори и държава. Ние се опасяваме, въпреки че комисията многократно ни увери в обратно, този регламент ще засегне интересите на Европейския съюз, например във връзка с директивата за тютюневите изделия. Не бих искал този механизъм за уреждане на споровете,

група ни се иска поне на хартия този механизъм да даде повече права на компании от трети държави в сравнение с местните инвеститори. Комисията казва, че това не е целта на разпоредбите на този регламент, но мисля, че това остава най-проблематичният аспект от рамката. Това, че споровете ще бъдат уреждани от арбитражни съдилища, оставя извън този процес е, Европейския съд. Този съд е, ще урежда въпроси, които принципно е, са обект на европейско законодателство. И това е един наистина сериозен проблем. Идеята, че е, чуждия инвеститор ще има по-добър достъп до обещетен, е, отколкото местните инвеститори. Нека сега да видим самото предложение. Аз ще бъда кратък, защото докладчика каза някои от е, нещата. За нашата група има два ключови момента. Първи е свързан с прозрачността. А, ние искаме процесът да бъде колкото може по-прозрачен. И второ, а, ролята на парламента. Няма да навлизам в подробности, само ще кажа, че парламента трябва да бъде изцяло информиран за развитието на случаите а, и то а, толкова добре, колкото биват информирани страните членки и съда. Още веднъж ще кажа, много са моите опасения, свързани с а, този регламент а, и ще благодаря на комисията за сътрудничеството в рамките на този процес. Благодаря на докладчика в негово отсъствие. Той а, а, беше отворен към сътрудничество с всички. Благодаря ви. Thank you, David. Next. Благодаря, Дейвид. Господин Казак от АЛДЕ. Благодаря ви, господин председател. Нашия докладчик в Сянка отсъства, така че ще представя от нейно име становището им. Първо, Бих искал да благодаря на докладчика Павел Залевски за отличната му работа по този проект доклад. Всъщност това е второто е, законодателно досие относно компетенциите на Европейския съюз е, в защита на правата на инвеститорите, с които се занимаваме. До момента преговорите с съвета и комисията никак не са лесни и затова бих искала да благодаря на комисията за това, че от много ранен етап се допитат държавите членки за тяхното становище. Въпреки това, ние като Европейски парламент трябва да сме сигурни, че правомощията се прехвърлят към Европейския съюз, че държавите членки спазват Лисаборския договор, а именно принципът на единност във външното представяне на Съюза. комисията от своя страна е длъжна да зачита и защитава този принцип. Основният принцип на това настоящо предложение е правилен. Европейския съюз плаща, когато участва в производството, а държавите членки плащат тогава, когато те са обект на производството. Но както обикновено, проблемите са в подробностите. Ето защо в този регламент трябва много ясно да се осигури правна сигурност за комисията и за държавите членки, когато не е ясно къде кой точно носи отговорността и кой носи правомощията. Все пак обаче ми се струва, че Европейската комисия може би малко надхвърля правомощията си в случаите, когато не е ясно кой носи отговорността. Ето защо, според мен, трябва да се стремим към намирането на добро равновесие с държавите членки за правото им да се представляват и защитават сами, когато, се, а, когато има оспорване на тяхната финансова отговорност. Като цяло смятам, че доклада е в правилната посока, включва членове като член 8 или член 9 относно провеждането на арбитражното производство. В случаят докладчикът намира по-добро равновесие между интересите на държавите членки и комисията, като едновременно с това продължава основните принципи заложени в продължението на комисията. Също така по член 18 и плащането на разходите, свързани с арбитражното производство, според нас докладчика намери по-добро равновесие в сравнение с предложението на комисията. Освен това, освен този проект от доклад, трябва да разгледаме и други членове, като член 3, член 11 и още няколко. Очакваме с нетърпение съвместната работа с докладчика по проекто измененията и когато се стигне до етапа на преговори с съвета. Благодаря ви. Благодаря на Метин Казак. Думата има Франциска Келер от групата на Зелените. Благодаря ви. Аз също бих искала да благодаря на Павел Залевски за това, че започна сътрудничество с докладчите в Сянка от много ранен етап. Действително работим отлично заедно. Много бях изненадена от проекта доклада. Струва ми се, че има някои противоречия с позицията на господин Залевски. Той беше много твърд привърженик на разпоредбите на Лисабонския договор. А ясно, че има изместване на финансовата отговорност от държавите членки към Европейския съюз. Въпреки това обаче ми се струва, че има известни противоречия, например член 8, изменения 5 изменение второ и, и пето, извинете. Смятам, че тук не се уточнява допълнително разпоредбите, а просто се прехвърля отново отговорността към държавите членки в области, от които ние не сме съгласни. Докладчика предлага да има разпоредба с няколко сходни спора по един същи елемент. Това е член на член 8, параграф ако последваме предложението на докладчика тук, това значи, че защитата на Европейския съюз ще е с обратно действие за вече започни производства, а държавите членки ще разработят еднаква тактика на защита в сходни спалове. Ние трябва да избягваме подобна възможност. Възможно също така да се стигне до ситуации, в които държавите членки са прилагали предишно европейско законодателство и има производство срещу тях заради това законодателство. Не разбирам също така защо ние искаме държавите членки да ни докладат за първи път едва след 5 години. Това надхвърля един законодателен мандат, а комисията предлага период на докладване от 3 години. Ето защо смятам, че би трябвало да предпочитем един по-кратък период на докладване и а, смятам, че трябва да заложим 3 години като срок за докладване в преговорите със съвета. Бих искал се върна и на въпросът по общ характер, повдигнати от Девид Мартен. Проблем, който ние имаме зелените с този а, регламент, който беше повдигнат от докладчика. Обсъдихме го и на срещите на докладчите в сянка, а именно в регламента се предполага, че Европейския съюз носи финансова отговорност, дори когато искате срещу законодателството на Европейския съюз, а знаете, че това законодателство е било поверено и е гарантирано, че няма несъответствие между европейското законодателство и международните споразумения, които са в сила. Така че въпросът ми е защо изобщо трябва да приемаме тази презумпция? Идеята ни е, че подобна презумпция може да бъде приета само от Съда на Европейския съюз, както вече сме споменавали. Освен това, бъдещите споразумения за инвестиции не трябва да предвиждат финансова отговорност на Европейския съюз, които надхвърлят съществуващият в договора механизъм и които отговарят на съдебната практика на съда действително няма причина защо инвеститори от трети страни ще имат възможност да искат от международни арбитражни производства да, из, измер, да изменят а, европейско законодателство, прието от нас, при положение, че европейските инвеститори няма да имат същото право да искат компенсации в подобен случай съгласно европейското законодателство. Ето защо смятаме, че трябва да има и минимални изисквания за защита на европейското законодателство от а, а, случайни искове от инвеститори от трети страни. Не бива да допускаме това, не бива да допускаме законодателството в областта на общественото здраве и околната среда да се подлага на, под въпрос от искове, идващи от инвеститори от трети страни. Трябва да сме много внимателни в а, тази насока. Освен това, ако се предвиди един механизъм, в който да се намесва и Съда на Европейския съюз, това би било неприемливо за нашите международни партньори. Също така знаете, че винаги инвеститорите от трети страни имат право да вземат участие в вече започнали спорове между отделни държави и членки. От, от разискването до момента стигам до извода, че голяма част от колегите споделят нашите притеснения. Ето защо смятам, че действително трябва да се опитаме да вземем някакво действие предвид всички споменати притеснения. Благодаря. Хелмут Шолц от Прединята левица. Благодаря, господин председател. Трябва да призная, че нашата група има доста сериозни притеснения с този регламент по принцип. Въпросът ни е защо изобщо трябва да въвеждаме допълнителен орган, като тези органи за уреждане на спора по арбитражен път. Мисля, че във всички държави членки сме постигнали добро равнище на справедливост в съдебните производства. Това въжи не само за държавите членки на ОИСР, но и за останалите държави членки на Съюза. Ето защо бих искал да повторя позицията на по-голямата част от членовете на Европейския съюз, а именно, че съдилищата трябва да взимат решения по споровете, а не арбитражни органи. Запознати сме с производството в рамките на СТО и държавите членки трябва да разгледат положителните и отрицателно въздействие за населението, когато решат да отнесат спор по иск, внесен от частен инвеститор в организма за решаване на спорове на СТО. Но арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститори и държави не задоволяват нашите изисквания. Има липса на прозрачност, както казаха и други колеги. Има липса на достатъчно квалификация на съдиите в случаите, които надхвърлят въпроси, когато свързани с предприятията. Понякога има и липса на възможност за обжалване на решенията в тези производства с на споровете. Ето защо за действително се притеснявам, че а, определяме уреждането на спорове между щити и държавите като отделен механизъм. А в а, проекто доклада на, гос... на колегата Залевски, и аз също бих искала да му благодаря за това, че се опита да ни включи в работата от най-ранен етап, изготвяне на доклада. Ми се струва, че в този доклад липсва въпросът за последствията между този регламент за отношенията между държавите членки и Европейската комисия. Тук има неяснота, особено в член 8. Като вземе предвид е, сложната ситуация на практика при транспонирането на директивите в държавите членки, все още има много неразрешени въпроси въпреки че областната комисия се опита да отговори на някои от нашите въпроси. Все още има елементи, които остават неизяснени. Ще спомена само три от тях. Установяването на вината, както и въпросът кой заплаща разходите в случай, че решението е в ущърп на Европейския съюз. Представете си примерно, че има решение за заплащане на компенсации от 2 милиарда евро по даден производство. Въпросът е кой всъщност ще плати тази, тези компенсации, от кой бюджет ще дойдат средствата. Това на нас не ни е ясно. Затова и нашата група все още поставя под въпрос цялостната насока на този регламент и най-вероятно ние ще гласуваме против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 това е свързано с договора от Лисабон. Внимателно се запознах с изложението на мотивите. Ще ви цитирам. Според Европейската комисия, Европейският съюз разполага с изключителни правомощия за сключване на споразумения както за преки чуждестранни инвестиции, така и за портфелни инвестиции. И казвам огромната промяна, постигната с договора от Лисабон припомня по-конкретно коментарите на Джим Мърфи, министъра по европейските въпроси в лейбаристкото правителство. Той описа договора от Лисабон като буквално упражнение по почистване. И мисля, че всеки разумен човек би се съгласил с това, че по този начин този министр дезинформира британското население. Погрешно представи договора от Лисабон. Предложението не е било обект на оценка за въздействието. Защо? Трябвало е да се направи оценка на въздействието, тъй като този законодателен акт, ако бъде прият, ще окаже голямо въздействие. Комисията е провела няколко срещи с представители на държавите членки в рамките на подготвяне на предложението и внимателно е отчела техните предложения при изготвянето му. И това, дори ако следваме стандартите на комисията, е доста общо формулирано. Може ли по-точно да узнаем какви са били тези срещи с представители на държавите членки и действително в каква степен са били отчетени техните предложения? Ако трябва да сме честни, то следва да кажем, че това предложение е поредният пример за нещо, което ни е много добре познато тук в парламента, а именно постоянно подриване на целостта на националните държави. Нещо, срещу което моята група категорично се обявява. Председателят. Тук не е подходящият форум за водене на политически битки от страна на британците. Кристофър Фиелнер. Исках да говоря за нещо друго, но двама от колегите ми ме наведоха на два други въпроса. Госпожа Келер заяви, че трябва да проверим дали законодателството, което приемаме е в съзвучие с международните споразумения. Господин Мартин говори за интересния въпрос за новата директива за тютюневите изделия. И се сетих, че пропуснахме да излезем със становище за тази директива. И това би било обаче един чудесен пример за необходимостта нашата комисия да проверява съвместимостта на нашето законодателство с международни споразумения. Ние сме експертите по въпроси, които са свързани с търговски спорове, например. И не би ли трябвало да участваме малко по-активно в разискванията за този вид съвместимост? Много важен въпрос засегнахте, господин Фялнер. И мисля, че и колеги от други комисии би трябвало да се вслушат във вашите коментари, когато става дума за последиците от приемани от тях текстове за търговията. Нека изслушаме комисията. Сред нас е обичайният представител на комисията. Но нека първо дам думата на Бернт, който беше първи в списъка. В Библията се казва, последните ще бъдат първи, така че няма никакъв проблем, че ми даваш последен думата. Въпросът ми към комисията е следният. Какво е съотношението между европейските и националните компетенции по области, които не са уредени от европейското законодателство? Ще ви дам два примера. Частен университет, университет, който се финансира от частния сектор. В един момент държавата решава да го удържави. Според мен, Европейската комисия в случая не разполага с компетенции. В Германия взехме решение да изведем от експлоатация всичките си АЕЦ. А, с дялове в тези АЕЦ притежават и чуждестранни инвеститори. И бих казал, че и тук по силата на договорите Европейският съюз не разполага с компетенции. Би ми се искало да ми разясните този въпрос за съотношението на компетенциите държави Европейски съюз. Представителят на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, госпожи и господа депутати, за поканата. Приветстваме проекто доклада на господин Залевски. С радост очакваме да си сътрудничим с вашата комисия и с парламента при по-нататъчната работа по този важен регламент. Вашите коментари засегнаха както конкретно регламента, така и по-общи въпроси, свързани с уреждането на спорове държави инвеститор. като поставихте тези два въпроса в контекста на политиката на Европейския съюз. И нека първо се спра върху този кръг от въпроси, преди да премина по-конкретно към регламента и проекто доклада. Знам, че нямаме много време. Ще се опитам да съм колкото се може по-кратка. Уреждането на спорове между държави и инвеститор и нуждаем ли се от този текст или не. Но нека ви припомня, че в рамките на международните си отношения Европейският съюз е разчитал на справедливия съдебен процес, на прозрачността, и мислим, че това е важно и в областта на търговската и инвестиционната ни политика. Уреждането на споровете държави и инвеститор е важен инструмент за защитата на правата на инвеститорите, например, когато страни по спора са две държави, но понякога не могат да се конституират две държави. Затова е важно да се уредят споровете между държава и инвеститор. Европейският съд постановява решения по въпроси, свързани само с европейското законодателство, а не с права и задължения съгласно международни споразумения. За това въпроси, засягащи споразуменията с СТО, се уреждат от системата за уреждане на спорове на СТО. А спорове, по които страни са approach to how we handle our international uh, relations. Investor-state settlement Споровете между държави и инвеститори трябва да се разглеждат с оглед на закрилата, която трябва да се предостави по силата на материалните разпоредби. Трябва да се вземат предвид и интересите на Европейския съюз. Трябва да направим така, че материалните разпоредби да са адекватни и така адекватно и ефективно ще бъде и прилагането. Как точно да реализираме това на практика? Бяха направени коментари за прозрачността. Прозрачността е важна, за това на ниво ООН в Комисията на ООН по международно търговско право разискваме въпроси свързани с прозрачността. В споразуменията, по които водим преговори, ще има много строги изисквания за прозрачност. Проучваме и възможностите за използване на други инструменти, осигуряващи прозрачност и предсказуемост в рамките на споровете държава-инвеститор. Тези инструменти ще се прилагат в по-дългосрочен план. Ще оставим ли възможност на арбитражните съдилища, които разглеждат такива спорове, да действат по свое осмотрение или трябва да наложим някакъв вид контрол от наша страна? Това е третият въпрос. Страните по споразуменията могат да приемат обвързващи тълкувания на тези споразумения и те ще са обвързващи и за арбитражните съдилища, разглеждащи спорове държави-инвеститор. Сега ще премина към измененията, предложени от докладчика и към конкретните коментари, които направихте днес по регламента. Първо, Благодарим на докладчика за това, че подкрепя цялостната идея на предложението на комисията. Ние прекарахме доста време в анализ, разговаряхме с представители на държавите членки, провеждахме срещи с експерти подготвителната фаза наистина бе дълга. Зададохте въпрос за това как сме организирали работата си с държавите членки. Бяха проведени редица срещи на ниво експерти и това бе много важна част от подготвителния процес – която оказа въздействие и върху самото предложение. С удоволствие ще се спра по-подробно върху това, но за сега ще го оставя на страна, тъй като нямаме време. С удоволствие ще продължим разискванията с докладчика, докладчиците в сянка и другите ви колеги по въпросите, които бяха повдигнати днес и в рамките на други разговори, например неофициални. Конкретно по проекто доклада, изменение 5 доклада се отнася до вече внесени искове, а в оригинала се твърди, че следва да се отнася до искове, които е вероятно да бъдат внесени. Наистина трябва да направим така, че Обхвата на текста включва точни формулировки. Въпросът е дали формулировката достатъчно добре отразява загрижеността, свързана с внасянето на потенциални искове, подобни на вече внесените. Наделяващите интереси на съвета. Това се упоменава в друго изменение. Според нас тази формулировка не е удачна. Комисията следва да дава насоки на държавите членки, когато спорове, които се водят там, могат да окажат въздействие върху тълкуването на международно споразумение. Международно споразумение, по което страна е Европейският съюз, а не отделна държава членка. Но не смятаме, че трябва да се включва формулировката наделяващият интерес на Европейския съюз, тъй като това ще изкриви тълкуването на споразумението. Това би било и в интерес на Европейския парламент. Изменение 14 и изменение 15. В тях се предвиждат редица задължения за докладване, в това число и представяне на годишен списък на производствата. Както споменах в уводните си думи, възнамеряваме да осигурим по-висока прозрачност. Документите по проведените производства трябва да станат обществено достояние, като части от тях, разбира се, ще бъдат поверителни. Ще информираме изцяло Европейския парламент и вашата комисия за производства между държави и инвеститори. Готови сме също така да наблягаме и на конкретни производства. Що се отнася до прозрачността, институциите със сигурност могат да си сътрудничат. Бяха направени няколко коментара за член 8 и член 9. Те са в основата на разискванията за постигането на най-добър баланс между гарантиране на единство на външното представителство и осигуряване на съвместимост между европейското законодателство и задълженията ни по международни споразумения. Същевременно обаче инвеститорите трябва да имат достатъчно добри възможности за защита и това ме отвежда и до последния въпрос. Какви са компетенциите на Европейския съюз по конкретни национални казуси, като тези, които цитирахте, например за АЕЦ или за частния университет? Ако инвеститор счете, че действие предприето от конкретна държава членка, например отчуждаване накърнява неговите интереси, то той може да внесе иск. Ако се приеме регламентът, то инвеститорът може да внесе иск срещу държавата членка и тогава като ответник би се конституирала държавата членка, тъй като се атакува действие предприето от нея. т.е. не става дума за действие предприето възоснова на европейското законодателство, а от индивидуална държава членка. И тя би се конституирала като страна и би поела и отговорността. Има някои въпроси във връзка с компетенциите към компетенциите на Европейския съюз спада единството на външното представителство. Това е принципът, който се спазва от Европейската комисия и който е залегнал в договора от Лисабон. Има редица действия, които биха могли да бъдат атакувани като действия на държавите членки и би било подходящо те да могат да се конституират като ответници по производството и съответно да си понесат финансовата отговорност. Имаше въпрос за оценката на е, въздействието, но е, регламент е, засяга а, вътрешното ораждане на спорове а, между инвеститори и държавите. Това е вътрешно а, европейска тема за това как ще се организираме, как ще гарантираме да е взето а, правилното решение, кой носи финансовата отговорност, но истинското въздействие а, може да се оцени, ако се познават споразуменията, които а, прилагат а, съответните инвеститори, така че трябва да се прочитат съответните глави за инвеститори инвеститорите с Канада и така нататък. А, така че едва в такива случаи може да се прави оценка на въздействието. Това е отговора на въпроса, свързан с оценката на въздействието. Мисля да спра тук. А, надявам се адекватно да съм отговорила на всички въпроси. Много ще се радваме да продължим работата въз основа на проекто доклада. Благодаря ви. Thank you. Um... As you know, our rapporteur had uh, to leave. Нашия докладчик, както знаете, трябваше да си тръгне и той не може да отговори на коментарите на колегите. Ще имаме възможност да обсъдим обаче този въпрос отново, когато обсъждаме измененията. Каран срок за внасяне на измененията е 26 февруари, 12 часа на обяд. точка 17 и 18. Um, the... Няма да имаме време да приключим работа по всички точки от дневния ред. Това ще бъде последното, което ще разгледаме днес. Другите ще ги оставим за следващите ни срещи. Да видим какво можем да направим. Точки 17 и 18 относно възстановяване на правото на Миянмар Бирма на ползване на общите митнически преференции. Нашия докладчик е Дейвид Мартин. Дейвид, имаш думата. Благодаря, господин председател. Колеги, Спомняте се, че на последната среща на е, срещата е, разговаряхме с Международната организация на труда и международните синдикати относно принудителния труд е, в Бирма. Предприятие са стъпки за изкореняване на принудителния труд, макар че той не е премахнат изцяло. Базирал съм своя доклад върху предложението на комисията и съм е, подготвил проекто резолюция. Първо, трябва да признаем, че в Миянмар Бирма са направени стъпки за е, демократизация на държавата, но страната все още има да извърви дълъг е, е път. Възстановяването на правото за ползване на общи митнически преференции се базира на обективни критерии и разработени от МОД МОД в своя резолюция от юни миналата година а, премахва ограниченията наложени върху Миянмар Бирма. Въз основа на тази преценка на МОД аз предлагам в моя доклад да се съгласим с предложението на Комисията за възстановяване на правото на Бирма на ползване на общите митнически преференции. Текстът е много кратък и целенасочен, затова не предлагам а, изменения. Мисля, че не можем да извър... изминем целият процес за един ден, но в нашата резолюция може да поставим някои условия и искания. Санкции са наложени от е, е, Европейския съюз на Бирма от 96 година. Държавата в продължение на дълъг период беше, имаше крехко и нестабилно вътрешно състояние. И мисля, че случая на Бирма е уникален и затова аз приветствам а, а, предложението на Кати Аштън за създаване на работна група а, а, за подкрепа на процесите в а, Бирма. А, наблюдаваме засилени инвестиции в Бирма от Съединените щати, Китай, Япония. Всички те искат достъп до бирманския пазар. В страната съществуваше принудителен труд, беше ограничено правото на сдружаване, съществуваха етнически конфликти. И за това е важно европейските инвеститори е, да могат да инвестират в Бирма и да наложат своите стандарти за поемане на корпоративна социална е, отговорност и да дадат е, е, е пример за спазване на човешките права и така нататък. Основното за европейския бизнес е да наложи добри практики в Бирма. В моята проекторезолюция аз предлагам да се създаде механизъм за фирмите, инвестиращи в Бирма, за докладване на техните практики за защита на човешките е, права такива насоки вече са дадени от Съединените щати за американските инвеститори е, в, е, в Бирма и аз предлагам ние да изготвим собствени насоки за корпоративна социална отговорност на е, европейските инвеститори. бихме могли да видим каква информация да поискаме от инвеститорите, дали тази информация да бъде задължителна и доброволна. Мисля, че по този начин ще подкрепим все още неустойчивата и крехка реформа в Бирма. директивите, е, е, с които разполагаме, могат да покрият само някои сектори. И аз предлагам ние да следим отблизо спазването на стандартите на корпоративно-социална отговорност в Бирма. Мисля, че ако възстановим правото на Бирма да ползва общите митнически преференции, това просто ще бъде една логична стъпка, следваща след съответното решение на Международната организация на труда и по този начин ще подкрепим демократичния преход. Бирма е една от най-нестабилните държави в света, която преживя десетилетия на насилие, нарушаване на човешките права и потискане на а, младсинствата. За мен е от важно значение Европейския съюз да насърчи своите инвеститори, там и да насърчи те да спазват принципите на корпоративната социална отговорност. Кристофъл Фелнер. първо. Първо, ние сме съгласни да бъде взето такова решение. Няма какво толкова да говорим по този въпрос. Вече сме го направили. Това, което можем да обсъждаме е текста на резолюцията. А, по принцип, аз а, нямам никакви несъгласия, но мисля, че могат да се намерят нови отговори. Въпреки, че не съм несъгласен с текстовете, бихме могли да а, променим малко баланса. Точки трета до десета говорят за корпоративна социална отговорност. Това е нещо много важно, но нека да погледнем Бирма. Аз бих се фокусирал в моите е, изменения върху А. Реформите, които Бирма вече е провела и които очакваме да а, се задълбочат. И Б. Върху това, какво очакваме от Бирма да направи, за да подобри ситуацията. Това се съдържа в преамбюла, но мисля, че в самите точки на резолюцията бихме могли да се концентрираме върху това, което предложих, защото реформите наистина все още са а, неустойчиви. Защото аз съм съгласен, че корпоративната социална отговорност е важна. Но това не е нещо, което се отнася специфично до Бирма. Това би било важно и за други държави. И това а, ме отвежда до последното, което искам да кажа във връзка с точка 7 за този специализиран централизиран механизъм. От една страна аз разбирам и съм съгласен, а, защото Бирма е специфично е, място. Знаем, че ситуацията не може да се промени за един ден, но когато говорим за Бирма, всъщност говорим за предприятията и това, което те трябва да направят. И аз не съм сигурен, е, е, че мога да отделя Бирма по този начин. Ако караме нашите фирми да се държат по определен начин, те трябва да се държат така и в други държави, а не само в Бирма. Така че не виждам защо специално в Бирма трябва да създаваме такъв централизиран механизъм. И искам се да видя малко повече баланс по отношение на реформите в Бирма колеги, нямаме абсолютно никакво време. И трябва да осигуря, да наложа, извинете, ограничение върху времето за изказването на 3 минути. Франциска Келе. Благодаря ви. Ние много сериозно размислихме, размислихме над този въпрос и след дълги анализи сме съгласни като цяло с подхода на Девид Мартин, съгласни сме с цялото ви решение за възстановяването на достъпа. Споделяме и притесненията ви, затова се радваме за идеята, заложена във вашата резолюция. И като цяло подкрепяме цялото съдържание на тази проекта резолюция. Благодаря ви. Кой е следващия списъка? Мърфи. Мърфи. Пол Мърфи. Пол Мърфи. Благодаря ви. Ами добре, тогава аз ще съм гласа на несъгласието. Първо благодаря за проекта доклада. Разбира се, вярно е, че има подобрение, особено по отношение на принудителния труд. Но трябва да разгледаме и какво послание а, изпращаме по отношение на мултинационалните компании, например, които споменава Дейвид и компаниите, които се опитват да се инсталират в Бирма по геостратегически причини, главно в областта на добивната индустрия. Всъщност, защо бързаме, защо искаме да възстановим отново тарифер... тарифните преференции, извинете? Вярно е, има подобрение в областта на принудителния труд, но тези подобрения не са необратими особено по отношение на младсинствата, все още има много сериозни случаи на нарушаване на правата на човека. Ето защо ние бихме предпочели един... Аз лично се, съм против възстановяване на достъпа до общата система за преференции на този етап. Действително смятам, че има още сериозни случаи на принудителен труд, които са достатъчно обосновка да не възстановяваме правата на този етап по отношение на военните сили, например. Само преди месец МОД договори освобождаването на близо 100 военнослужащи. Има също така и доклад, в който се показва, че все още има деца войници в армията в Бирма. И всичко това, разбира се, е много притеснително. Затова смятам, че имаме доводи да не а, сме съгласни с решението и да не възстановяваме правото на ползване до момента. Има проблеми с политически затворници. Голям, голям брой от тях все още са в затвора. Знаете, че има и проблеми с принудителното изселване. Около 135 000 души в един регион на Бирма бяха изселени принудително. Има и други проблеми с етническо, други етнически малцинства. Там също голям брой, близо 80 хиляди са били изселени. примирие е обявено от президента, но доколкото разбирам, продължава да има напрежение на място. Така че съгласни сме на този етап с проекто резолюцията, но ние искаме някои изменения в обратна насока от предложението от Кристоф Фелнер, а именно по-голяма ангажираност и по-голяма отговорност на европейските предприятия в Бирма по цялата верига на производство. Трябва да повдигнем и въпроса за профсъюзите, правото на стачка, правото на свободно събиране и реалното спазване на тези принципи на място. Благодаря ви. Добре, има представителят на комисията. Благодаря, господин председател. Разбира се, ние приветстваме проекто доклада. По този начин ние спазваме международните ангажименти, поети от Европейския съюз. Продължаваме да анализираме проекто резолюцията. Получихме два миналата седмица, но от сега мога да започна с някои предварителни коментари, които ще ви бъдат полезни в обсъждането на проекто резолюцията. Първо, разискванията няма да са в вакуум, а ще се впишат и в други инициативи на Европейската комисия. Първо, публикуването на, на ръководни за а, индустрията на петрола и извлечението на природен газ, които са особено важни за Бирма. Второ, изискванията за европейските компании да прилагат изискванията за корпоративна социална отговорност и в Бирма. Трето, изискванията за плащания в областта, в сектор на добивната обмишленост и също така сектора на горското стопанство. И четвърто, подобряване на прозрачността и докладването на предприятията за въпросите, свързани с опазването на околната среда. Друга много важна тема за Бирма. Освен това, има положителна новина, идваща от правителството на Мянмар, Мянмар Бирма, а именно идея, желанието, изказано от властите за присъединяване към Международната инициатива за прозрачност в областта на добивната промишленост. Така значи, че, както виждате, има вече редици инициативи, по които работим и може би някои от тези инициативи ще отговорят на изказаните от вас тревоги, така че може би няма нужда да въвеждаме допълнителни механизми, които най-вероятно повече ще попречат, отколкото ще допринесат за постигане на целите ни. Председателят, ограниченията във времето вължат и за представителите на комисия, така ще ви помоля да се ограничите в времето ограничения. Да. Продължава представителят на комисията. Имам коментар по съпочение 9 от преамбюла и така да кажа, че ние разбираме по различен начин от доклада инициативата на ООН, цитирана в член 7 и 8 от проекта резолюцията и ще се свържем с докладчика по този въпрос. Благодаря. Думата има Девид Мартин за заключителни бележки. Ще се опитам да бъда да си изкажа възможно най-кратко. Благодаря на госпожа Келър за пълната и подкрепа. Съгласни сме напълно има все още проблеми в Бирма, все още има случаи на принудителен труд и проблеми с етническото напрежение. Бирма все още не отговаря на изискванията на МОД за отмяна на санкциите но МОД направи своята препоръка и ние а, спазваме тази препоръка. Но е вярно, че не може да се ограничим само с а, сляпо следване на препоръките на МОД. Опитваме се да се съсредоточим върху, европейски, върху нашите предприятия, а не върху правителството. Но е ясно, че ако правителството отново направи стъпка назад по отношение на правителният труд, ние отново ще изключим страната от система, обща система с преференциите. Това е съвсем очевидно. Не толкова обаче автоматично, не толкова автоматични санкциите по отношение на действията на нашите предприятия. Знаете, че в тази държава все още съдебната система е слаба, регулаторната и надзорна система е слаба. Съгласни също така а, с твърдението на представителите на комисията, че много от нашите предложения се вписват в вече започнати инициативи по отношение на добивната промишленост, горско стопанство и т.н. Разбирам, че Съединените щати продължават да водят преговори относно ежегодното докладване. То ще започне едва през април, ако изобщо започне. Но, както вече казах, аз съм се вдъхновил от примера на Съединените щати, но не копирам пряко техният модел. Вярно е, че Бирма е по-специфичен случай от общата, общия случай. И затова смятам, че действително трябва да имаме много специфични действия в тази страна, за да действам възможно най-отговорно в този контекст. Съгласен съм и с комисията, Искърство Фернер. Бирма е уникален случай. Крайен срок за внасяне на изменение 26 е февруари 18 часа. Същото въжи и за резолюцията. Точка от дневния ред 20 е 21 остава за по-следващото ни заседание и така преминаваме директно към точка от дневния ред 22 е Яник Жадо. е нашият докладчик. Ние сме водеща комисия относно дейностите на агенците на държавите членки за експортно кредитиране. Това е първоначален обмен на мнения и дам думата на докладчика, за да представи той своето становище. Благодаря ви, господин председател. Разполагаме, работим в много кратки срокове, но е добре се пак да започнем с а, процеса на работа. Действително, а, положението е доста сложно. Получихме работен документ от Европейската комисия, в който се споменава това ново задължение на държавите членки да докладват пред Европейската комисия как уреждат задълженията, проистичащи от договора по отношение на околната среда, заедостта, и прозрачността. Вече за първи път беше, изпъл... вече беше изпълнено това задължение. Европейската комисия изпрати предварителния си доклад в края на миналата година. Но това е предварителен доклад, т.е. ние не можем да сме сигурни въз основа на доклада на комисията, че държавите извън ОИСР прилагат всички правила освен това, не сме напълно наясно какъв точно е статутът на документа, изпратени от комисията и очакваме разяснение от тяхна страна всъщност. Едно е ясно. Има държави, които се опитват да а, вземат предвид начина по който се изготвят програмите за експортно кредитиране, но това е недостатъчно. и е ясно, че тези агенции трябва да докладват и за нефинансовите аспект на своята дейност и в частност въздействието върху околната среда. Ето защо ние пред, пред, пред, предвиждаме провеждане на едно мини изслушване през месец март с представители на Генерална дирекция търговия, Генерална дирекция околна среда на Европейската комисия. Ще поканим представители на ОИСР, като целта ни е да разберем по-добре как тези институции взимат предвид нефинансовите аспекти на своята дейност. И възоснова на заключението от това мини изслушване ще изготвя своят доклад и ще бъда наистина много бърз и обещавам да дам бележките си на всички докладчици в сянка, за да са напълно наясно с работата по това досие. Благодаря ви, господин председател. So I thank them. He sleeps one minute and a half for the... И така остава ни минути и половина за останалите че четирима поискали думата. Започваме с Пол Мърфи. Um, Благодаря на преводачите, казва господин Мърфи. Това, което наблюдаваме до момента по отношение на докладите за агенциите за експортно кредитиране от страна на държавите членки, не е достатъчно. Те просто формално се отчитат. А повечето от докладите от държавите членки звучат по един и същи начин – отговорите им на въпроси във връзка с социалните, екологичните стандарти, с правата на човека са едни и същи. Отговорът винаги е да, да, да, прилагаме тези или унези стандарти. Това не е достатъчно. Трябва да имаме по-подробни данни, за да знаем наистина какво става в държавите членки. А Искам да кажа и няколко думи за общите насоки на ОИСР. Те не отразяват подхода на Европейския съюз. Не би ли следвало комисията да изготви документ от страна на Европейския съюз, който да се прилага като стандарт, вместо да използваме общите насоки на ОИСР? Председателят Обеден съм напълно, че можете да кажете в рамките на минута и половина това, за което обикновено са ви необходими пет. Следващият оратор. Първо, това предложение е изключително тревожно за нас. Защо трябва национални държави да са задължени да докладват на комисията за експортните си кредити. Има и друго нещо, което е още по-тревожно. И имам предвид рисковете за околната среда. В Обединеното кралство има една известна компания, Rolls-Royce. Това е един от най-големите производители на двигатели за на реактивни двигатели. Зелените, както вече съм казвал, са добри политици. Защо включват в текста нещо, което би направило невъзможно у нас производството на реактивни двигатели? Намираме се в много тежка рецесия. Смята се, че за да излезем от нея, трябва да изнасяме. Представителят на Европейската централна банка заяви, че се повишава обема на износа на Испания и Португалия. А инициативи като тази, която се предлага, подриват именно износа. Нещо, което според мен е много тревожно. Комисията Кой ще се изкаже от името на комисията? Господин Вернер Шолц, генерална дирекция Търговия. Първо, благодаря на колегите ви за изключително интересните за нас коментари. Проблемът, разбира се, е, че това е първият по рода си процес. Това е първото по рода си предложение за експортните кредити. Не е лесно, като се има предвид и регламента 1233 от 2011 година. Има различни тълкувания Единственото, което можем да ви предложим е да водим дискусии с вас. Трябва да вземем предвид, че и държавите членки също заявяват, че за тях предложението е нещо ново. По принцип те са склонни да участват в диалог, но тъй като това, този процес е нов, трябва да се договорим как чисто практически да подходим, как да приложим регламента. Изпратили сме ви предварителна редакция на докладите през декември. Ще ви изпратим окончателната редакция колкото се може по-бързо, но искахме да се запознаете с докладите на държавите членки и с нашите коментари по същество. Ще ви изпратим, както казах, окончателните редакции. Същото въжи и за доклада за преговорите. Както обяснихме в нашето писмо до председателя, би било проблем, ако докладваме само за преговорите от 2011 година бихме пропуснали в такъв случай сериозни преговори, като инициативата Европейски съюз Китай за експортните кредити. Тази инициатива бе подета през 2012 година и тъй като е важна, бихме искали да включим и нея в доклада за преговорите. Докладчикът за една минута. Благодаря ви за коментарите. Целта ни наистина е да намерим начин да помогнем на държавите членки по-добре да докладват за своите дейности. В момента има недостиг на докладването, а имаме и методологични проблеми, с които искаме да се справим благодарение на мини изслушването. А на колегата Дарфмус мога само да кажа, че Обединеното кралство все още е част от Европейския съюз и е, подлежи на европейското законодателство. А според европейското законодателство дейностите ни извън Европейския съюз трябва да отговарят на изискванията на договора. Това искаме да направим. И докато сте част от Европейския съюз, ще трябва да прилагате европейското законодателство, както всички останали. Благодаря ви. Председателят, благодаря на докладчика. Следващият етап ще бъде продължаване на обменът на мнение с мини изслушване което ще се проведе по време на следващото ни редовно заседание на 20 март. Следващото заседание на комисията е на 20 март. Благодаря ви.